Чете се да, да слушате и други мнения в, тази, в този форум. Господин Бътън, преди това беше изявление. Ако имате да отговорите на това изявление, направете го. А, това въобще не беше процедурен въпрос. Така че преминаваме към гласуването. Сега гласуваме доклада на госпожа Валеан относно проекта за енергийни инфраструктури. Първо цяла серия изменения за, против, въздържали се, приема се. Две мери. Прото мерош. Ποιοι είναι Гласуваме в две части е, изменението. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Тристо изменение. Гласуваме по именно. Режим на гласуване. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 77 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 74 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще направим проверка по изменение 79. Режим на гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. ме Отхвърля се. С 331 гласа против. 53-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 80-то изменение, две части. Гласуваме само по втората част, по именно. А, сега гласуваме по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Моля ви електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 348 гласа против. Изменение 54-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 81-во изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 целият текст. Край на гласуването. Приема се с 551 гласа за. Поздравяваме ви най-сърдечно, госпожо Валиана. Да, моля, имате думата. Wait a second. Non funziona la mia macchina. Моят апарат за гласуване не действа, не работи. Да, добре, щом никой не, щом не можете да гласувате, естествено ще ви изпратим някой от техническата служба. Кой има проблеми с машината за гласуване? Моля, дигайте ръце да видим къде са проблемите. Трима до този момент. Добре, Добре, много моля техническата служба да дойде и да оправи нещата. А сега преминаваме към гласуване по шесте проекторезолюции за положението в Украина. Трябва да ви кажа, че е, проекта 715-2010 е оттеглен. Има и устно е, внесено предложение за изменение от господин Бреда. Моля, имате думата. Господин председател, искам да въведа следното изменение. Иска украинските власти. Е, украинск... Украина не е подписала рамковата конвенция на съвета на Европа за защита на националните младсинства и хартата за националните езици да помогне на общностите в страната, да ги приобщава към политически живот и да спазва правото им на образование в, на друг език. Искам да ви кажа, че контекстът е много прост. Външната политика на Европейския съюз се основава на правата на човека, включително и на младсинствата. Безкрайно ви благодаря. Благодаря ви. Е, някои възразявали? някои възразявали да гласуваме това умствено изменение? Не. не и пера. Преминаваме към гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Добре, първоначалният текст с основнесеното изменение се приема. И така, е, това е, ставаше дума за четвърти параграф, сега осми параграф, за против въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на на 14 параграф. Да, моля, имате думата. По втората част. Благодаря, господин председател. Ако се приема основно внесеното изменение, тогава няма нужда да гласуваме е, разделно. И текста е, гласи, както чувате, в първоначалния текст нещата обаче са точно е, обратно формулирани, така че това не е правилно. Да, е, в такъв случай няма да гласуваме е, по-отделно текстовете. Добре, гласуваме сега по параграф 14. Изяснихме нещата за, против, въздържали се, приема се. Господин Галер. Трябва да уточня нещо. Така както са формулирани нещата в момента, вече е правилно, а в първоначалния, в оригиналния текст имаше е, неточности. Добре да гласуваме тогава. За 15-то изменение с основнесеното изменение за против въздържали се приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по така променената резолюция за, против, въздържали се, приема се. Съгласно дневния ред, сега ще гласуваме по шесте е, проекто резолюции във връзка с заседанието на съвета на ОНЕ по правата на човека. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Е, когато обсъждахме проекто резолюцията, която ще гласуваме след секунда, ние установихме и изразихме е, своите съжаления за смъртта на господин Масон, е, който на 52 години почина след дълга гладна стачка и дълги години произволен затвор. Комисария Георгиев която присъстваше тук вчера, тържествено осъди е, този смъртен случай и за това бих искал е, ние да изразим е, съболезнованията си към близките на господин Сапата, още повече, че семейството е, беше преследвано от кубинските власти, е, което, които се опитаха да възпрепятстват е, погребението. Господин Елисардо Санчес, който е председател на Комисията по правата на човека и който отговаря за връзките с Куба, каза, че това е убийство под законово прикритие. Искам да ви кажа, че тези, които са наивни и които съвсем добронамерено защитават това, като става в Куба, трябва да им отвори очите връзките. Ние трябва да си подобрим връзките с острова, но като спазваме правата на човека и основните свободи, които, както виждаме, продължават да бъдат потъпквани. Благодаря ви. Да, ние ще изразим нашето е, съболезнование също, а сега гласуваме по предложението на Обединената левица. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Преминаваме към общата е, проекторезолюция с измененията. изменение първо. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Брак, имате думата. Господин председател, колеги, ще внеса устно изменение по параграф С, а именно става дума за разделно гласуване. приемането на тази концепция в протокола за борба срещу всички видове дискриминация, расизъм и така нататък не е оправдано. Това от моя гледна точка е но, очевидно и няма нужда от обяснение. Ние не би трябвало да разграничаваме нещата, защото дискриминацията поради религиозни различия, поради религиозни виждания би трябвало да бъде поставена на едно равнище с всички останали видове дискриминация. Не виждам причини да отделяме нещата. Скъпи колеги, господин Барок предлага разделно гласуване. Но искането за разделно гласуване е, е, закъснява. Срокът е изтекал. И заради това първо трябва да гласуваме дали приемаме искането за разделно гласуване. Кой е за разделното гласуване? Не по същество, а просто е, по формата. Разделно гласуване против. Въздържали се. Председателя казва, ще трябва да проверим. Е, сега гласуваме дали да имаме раздално гласуване или не. Ясно ли за всички? Така. В такъв случай. Електронна проверка. Кой е за разделно гласуване? Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с малко гласове, значи няма да има разделно гласуване по параграф 10. И така, пристъпваме към гласуването на параграф 17 за. Синеката. Против. Въздържали се. Приема се. А сега на английски. А, Електронна проверка по е, параграф 17. Да, моля ви. Е, приехме го с 316 гласа. Е, параграф 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 параграф за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 параграф за. Господин Брак. Господин председател, и тук предлагам гласуване по-отделно. Мартин, моля те, дай ми възможност да се изкажа. Става дума за това да отпаднат няколко думи в последния абзац. В... Тоест, призовава да продължи двустранния диалог и диалога в рамките на многостранния ните форуми, международни форуми, т.е. да отпадне в държавите на Европейския съюз. Председателят, кой е за разделното гласуване в този случай. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Тоест, е, предложението на господин Брат не се прие за разделно гласуване. Сте си научили урока. Дайте, ще провериме тогава. Айде, електронно гласуване. Дали ще гласуваме разделно или не по абзац 20. Край на гласуването. Отхвърля се с 331 гласа против. А сега продължаваме с гласуването по параграф 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 параграф за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване е, по текстовете е, за, против, въздържали се, приема се. Thank you. В такъв случай пристъпваме към гласуването е, по Пекин 15 платформа на ООН за действие с цел постигане на равенство между половете. Е, параграф 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. С 320 гласа за втора част на трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на трето изменение. За. Ако обичате, дигнете високо ръка. Против. Мисля, че се приема, но ще проверим. Електронна проверка. Сега гласуваме по втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. С 430 за. Параграф 10 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега, е, е от е, преамбюла, точка от, от, от преамбюла за. Извинете. Да, точно така. Е, точка е за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега точка F за. Против. Въздържали се. Приема се. точка Ж от изменение 4. Изменение 4. Кой е за изменение 4? От точка Ж от преамбюла. Против. Отхвърля се. Окончателно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравления. Сега ще Гласуваме доклада на господин Манка относно бюджетна прогноза за приходите и разходите за коригиращ бюджет 2010 година, раздел 1 Европейски парламент. Поименно гласуване по проекто резолюцията. Гласуването приключи. Приема се. Приема се с 430 гласа за. Поздравлявам докладчик. И последно гласуване, последен доклад. Гласуваме доклада на госпожа Мария Дечео Патро Невес относно реформата на общата политика в областта на рибарството. Изменение 23 по именно гласуване. Започнете гласуването. Пера Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 24 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за против, въздържали се, приема се. Изменение по електро, електронно гласуване проверяваме гласуването по изменение 34. Започнете гласуването. Заклуването приключи. Приема се с 309 гласа за. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Не, извинете. Извинете, ще гласуваме по именно. Извинявайте, да. Гласуването започна. Край на гласуването. Отхвърля се. 365 гласа против. Параграф 12 за против. Сдържали се. Приема се. Нека да проверим. Абзац 12. Гласуването започна. Край на гласуването. Приема се. 300 с 343 гласа за на английски. Е Просто... Не, ако искате, можем да провериме. Аз мога, мога да гласувам както искате. Никакъв проблем няма. Така, сега минаваме към изменания 13. Е, поименно гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 295 е, гласа. Седмо изменение. в поименно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Енгринете. Приема се. Изменение 31. Поименно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 за. Против. Поддържали се. Ще провериме все пак. Става дума за изменение 35. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 300, с 324 гласа. Изменение 7.14. За против. Въздържали се. Отхвърля се. За 25 са против. Въздържали се. Приема се. Параграф 30. Изменение 15 за против. Въздържали се. Приема се. 32 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение по именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 56, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Приема се. 57 абзац за против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 по именно гласуване. Започнете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 75. Две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали въздържали се, приема се. Изменение 32, по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. А сега изменение 26, По именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33. Поименно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39 отпада. Параграф 86 за против, въздържали се, приема се. Изменение 19, поименно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 40 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение Параграф 99 по именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Параграф 102, 101, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 102, по именно. започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Параграф 104 за против въздържали се. Приема се. 106 за против въздържали се. Приема се. Изменение 8 по именно, Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Параграф 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27. По именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 28 за против въздържали се, отхвърля се. Сега параграф 121 по именно гласуване. Гласувайте. Приключи гласуването. Приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 по именно за гласовите. Гласуването започна. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 21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 Приема се. Изменение 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30. Поименно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за против, въздържали се, отхвърля се. Но сега се пак да проверим електронно гласуване, изменение 9. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се с 310 гласа за. Изменение 2 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Ж от преамбюла за против, въздържали се, приема се. Л поименно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се Р, точка от преамбюла Р за започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега Хикс, изменение 10 за. Против. Въздържали се, приема се. председателят продължава на английски. Не, става дума за АЦ. Първа част за против. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 по именно гласуване. Започнете да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. Сега. АС. Две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А, У. За, против, въздържали се, приема се. А сега а, цялостно гласуване, окончателно гласуване, по именно гласуване. Започнете да гласувате. Гласуването приключи. Доклада е приета с 456 гласа за 50 против. Поздравлявам докладчика. Okay. Make the announcements now. Okay, where are they? Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου, е, Скъпи колеги, преди да пристъпим към е, обяснение на вота, искам да ви направя няколко съобщения. Е, чух позицията на съвета на първо четене с съответната аргументация и позицията на комисията. Е, по въпрос, е, чието заглавие ще бъде публикувано и е, срокът тече от утре. So that's it? That's it. That's it. Right. Λοιπόν, προχωράμε σε ψήφου. И сега можем да пристъпим към обяснението на вота. Започваме с доклада Алиал. Давам думата на господин Панцо. Господин председател, искам две минути почивка. Две минути, за да напуснат колегите залата. Три минути искам. Аз ще ви дам една минута почивка. Uh, Скъпи колеги, има обяснение на вота, затова ако обичате, обяснявайте се извън залата. fast enough.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 Προχωράμε σε... Προχωράμε σε επεξηγήσεις ψήφου... Е, така, пристъпваме към обясненията на вота по доклада на госпожа Валиан. Господин Пацо има една минута. А, а, аз Всъщност ставаше въпрос за набиране на данни от държавите членки, да се класифицират тези данни и да станат достъпни за е, играчите на пазара и е, по този начин да се види как е, да се въздейства на пазара. Независимо от това обаче, Европейския парламент прие становище, което върви в обратна посока. Смята се, че целта е следната. На ниво на Европейския съюз всяка мярка, всяка разпоредба трябва да бъде неутрална и не може да се намесва в действието на пазара мнозинството от този парламент не научи на урок, не, не, не извлече никакви полуки от кризата и продължава да разпространява неолиберални догми. В е, толкова стратегическа сфера е просто недопустимо да се мисли по този начин и затова гласувах с не. Господин председател, функционирането на инфраструктурата в Европейския съюз е от решаващо значение. Е, сигурността на прехраната, на хранителните е, доставки е, е от огромно значение, а тя е също зависима от инфраструктурата и за това е много съществен фактът, че Европейският е, парламент има право в процедура по съвместно взимане на решение да изрази своето становище. Благодаря. Господин Чернецки има думата. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. идеята сама по себе си е правилна и аз харесвам това, че се поставя ударението върху околната среда но трябва да си има предвид, че е, въпроса за защитата на околната среда е, е важен довод, важен аргумент, е, който се използва, но често се отхвърля, защото политическите доводи взимат връх и мисля, че е, трябва да запомним, че в политиката не трябва да бъдем е, лицемерни и в този случай ние проявихме доста голяма, е, така, много голямо дволичие. Благодаря, господин председател. През 2001, през 2009 година в началото още стана ясно, че държавите членки са безпомощни, когато се прекратят доставките на енергия, на газ и на други енергийни източници. Това е така и поради несъвместимостта, оперативната несъвместимост на нашата инфраструктура. И затова е много важно доставчиците да ни информират своевременно за възможността да осъществяват доставките. Тази информация би трябвало да се подава на комисията, а комисията в такъв случай, ако своевременно е информирана, ще може да предприеме адекватни мерки и ще може да предупреди държавите за предстоящото прекратяване на доставките, така че те да могат да натрупат съответните запаси и резерви. Ето това е, е нещо изключително важно за живота на всички граждани в Европейския съюз. А сега пристъпваме към резолюцията за Украина. Давам думата на господин Оспашкиш за една минута. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да подчертая какво е моето отношение за резултата от изборите в Украина, защото така иначе това беше възможност за хората да изразят своята свободна воля. Ние виждаме, че в Украина, както властите, така и народа, иска да върви по пътя за демокра... на демокрацията и се надявам, че този избор ще доведе Украина по-близо до Европейския съюз, ще доближи Украина до Европейския съюз и ще допринесе за изграждането на мостове между Европейския съюз и Москва. Мисля, че можем да бъдем доволни и се надявам, че визовия режим ще отпадне за Украина. Господин председател, е, резолюцията за Украина е балансирана и дава обективна представа за ситуацията. Можем само да се надяваме, че Украина ще преодолее затрудненията и разделението в е, обществото за бъдещето на страната. Искам също така да посоча, че господин Стефан Бандера беше назначен, беше обявен за герой на Украина. Мисля, че това е важно. Е, Стефан Бандера и организациите, които са назовани, е, те обаче са отговорни за етнически прочиствания е, против полски граждани, 20 000 поляци бяха избити. Ние пожелаваме всичко най-хубаво на Украина, но се надяваме това историческо събитие да бъде осъдено. Е, госпожа Лукашевска, една минута. Аз е, предполагам, е, искам да ви кажа, че аз имах удоволствието да бъда наблюдател на първия тур на изборите в Украина. И аз трябва да кажа, че украинското общество е, е, така с единодуши, че изборите бяха прозрачни и демократични, въпреки измененията в избирателната система в последния момент. Сега на Украина и е необходима економическа и политическа стабилност, т.е. да се спази избора на този народ и ние трябва е, да подкрепим стъпките на Украина да се превърне в истинска парламентарна република и Европейския съюз трябва да отправи сигнал към Украина, че вратите му към нея са отворени. Ако искаме Украина да бъде в е, Европейския съюз, трябва да отменим визите и се надявам, че тази резолюция ще ускори е, работата и, и стъпките е, от тази посока. Една минута давам думата. Е, Господин председател, дами и господа, имах удоволствието да участвам в мисията по наблюдение на изборите в Украина тази година, както и преди няколко години по време на предишни избори. Е, Украина трябва да бъде разглеждана като партньор. Ние не трябва да се опитваме да се намесваме в избора на украинските граждани мисля, че изказването на един от лидерите на АЛДЕ бе неуместно. Той каза, че новия президент ще се обърне към Москва. Когато той дойде в Брюксел, това ще бъде първото му посещение в чужбина. Нека не забравяме фактите, нека не... Нека разглеждаме Украина като наш партньор и се радвам, че е, ще бъде е, према, че ще бъде е, премахнат указа, който е, бе преди това. Господин, аз гласувах против проекто резолюцията, защото считам, че тази резолюция е на практика намеса във вътрешните работи на Украина и по същество ние не можем да приемем съдържанието на тази резолюция. Мисля, че в никакъв случай те и Украина не трябва да се присъединява към Европейския съюз, защото това ще бъде в ущърп на нейните граждани заради реструктурирането и така нататък. Знаем го от а, други случаи. Плюс това же гласувах против и по една друга причина. И причината е следната. в резолюцията се споменават неща, свързани с военни престъпления, неща, които не мога да приема. Господин Паска, имате дума. Слово пан председа. Е, Политическо ведение е, на Украина се сменило. Благодаря, господин председател. Политическото ръководство в Украина, е, управлението се промени но населението продължава да живее бедно в една страна, която сама по себе си е богата и би трябвало да има много добро бъдеще. Затова трябва да се опитаме да водим един по-ефективен диалог с Украина. Европейският съюз се нуждае също от този диалог, а хората в Украина се нуждаят спешно от едно по-добро и по-тясно сътрудничество и от помощта на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Хенен, за втори път взимате думата. Да, преди това поискахте да обясните вата си за доклада Валиан, а сега по темата Украина. Благодаря, господин председател. Съветския комунизъм беше най-убийствената идеология. Е, емпирично и, избиха много народи в много, е, от всички останали политически системи. И е, непропорционално много жертви понесе и Украина. И трагедията продължава. Всъщност в Украина границата е границата между два основни блока. Между славян пространството и съответно е, непрекъсните е, амбиции на съседните власти. И това, което полезно можем да направим, за да им помогнем, е, това е да им предложим да отворим нашите пазари. Те са образовани и работни хора, обаче всъщност износните им цени са ниски. Ако изцяло ги приемем в Европейския митнически съюз, ние ще подобрим тяхното качество на живота. А всъщност ние какво правим? администрацията административна е, структури и не знам какво си. Те не искат това. Това, което искат, те е възможността да продават. А сега а, е, а, е, а, Бабък ви давам думата за една минута по доклада Алеан. Благодаря ви, господин председател. Е, човешката природа е, когато нещо неочаквано се случи, е да се обърнеш, да е, впишеш фактите в съществуващата система. И психиатристите е, казват това когнитивно благоприличие. Например, когато има референдум на, с не, те хората, тук в парламента се каза, че те гласуват против Европа, но всъщност те гласуват против посоката, в която върви на Европа. Сега, например, за настоящата економическа криза. Ние изразходихме всичко, ние си изчерпахме кредитите и съответните касове наличности сега искат да харчим повече, повече европейски структури, по-висок бюджет. Това е нова доза от лекарството, което предизвиква заболяването на първата фаза. Нека да разберем какво означава този процес. Има намаляване на брутния вътрешен продукт, стагнация, е, безработица и всъщност ние изоставаме зад нашите нашите конкуренти. сега за приоритетите на съвет на ООН по правата на, на човека, госпожа Кине за една минута. Е Благодаря ви, господин председател. Аз подкрепам резолюцията и, и Бих искала обаче да кажа няколко думи за доклада Голдстон. Доклада Голдстон още веднъж показа, че разследванията, които се води от страните, които са в конфликта, са необективни. В докладът се казва, че никой от страната не е провела ефективна и независима независимо разследване по престъпленията, които са извършени факта, че доклада е бил е, преразгледан и сега е по-малко конфликтен и по-малко спортен, е нещо добро. Ние обаче трябва да, да участваме в процеса не само когато става дума за разследване на евентуални престъпления, а да се опитаме да, е, извър... да приложим превентивни, превентивни мерки в за цел мирен процес в Близкия изток. Благодаря ви. Ами Уважаеми господин председател, госпожи и господа, От мое име, от името на колегата Елмар Брок и други колеги в НП, трябва да кажа, че ние сме потресени от факта, че не бе прието основнесеното предложение да поставим на едно равнище дискриминацията на религиозните общности по религиозни причини с всички останали видове дискриминация. Това означава, че ние не сме готови тук в Европейския парламент като цяло да защитим надежно хората, които са подложени на преследване и унижение поради е, религиозните си убеждения. Ние би трябвало да защитаваме всички мълцинства и всички хора, независимо от това по какви причини те биват преследвани и унижавани. Европейският съюз е, всъщност е, винаги е обявявал своята готовност да защитава всеки, който се е, чувства унеправдан, всеки, който е лишен от някакви свои права. А това е съществено основно право на човека. Следващия оратор. Както господин Кастлер вече каза, ще повторя и аз, казва депутатката от Финландия, че ние поискахме да се гласува по-отделно текста във връзка с защитата на религиозните мълчинства. Правото на упражняване на религиозните убеждения на хората и отказът от дискриминация по религиозни причини е нещо много съществено, така че ние би трябвало при всички положения да разглеждаме дискриминацията по религиозни причини като много съществен вид дискриминация, който онеправдава хората. В никакъв случай не бива да се подаваме на настроения, които напомнят за антисемитизма. Имайте предвид, е, е, освен това, че е, нещата като че ли са насочени най-вече срещу Израел. Излиза, че Израел е единствената страна, която всъщност потиска хората и ги онеправдава. Нова революционна доктрина се е, наложи в ООН с стотиците нации, които там. Е, идеята е, е законите да не произлича от националните законодателства, които са свързани с техните народи, а трябва да се налага от международна технология, технокрации. И 300 години демократично развитие ние се отдалечаваме от идеята, че народа, който гласува за закона и тези, които гласуват законите, трябва да отговарят пред техните народи. И всъщност ние се връщаме пред съвременната идея, е, че законотворчеството трябва да е, отговарят само пред самите себе си. И е, чрез този код за човешки права тази бюрокрация отива отвъд националните граници и налага своите желания и на местното народи. Искам да цитирам един съдя в Съна Съединените щати, който каза това, което ние записаме е, е, всъщност един държавен преврат. Това е един държавен преврат. А, а, а, сега доклада по Пекин плюс 15. Господин Папа Николао за една минута. Благодаря, господин председател. въпросът за равноправието между мъжете и, жените не е решен. Цъскаме се с огромни трудности, въпреки е, направения напредък. Този напредък на, на практика може да се окаже връщане назад следствие последицата от е, кризата. Е, мерките, които прилагаме на практика са против възпират насърчаването на равноправието между мъжете и жените. Затова трябва да подкрепяме само тези политики, които наистина е, насърчават равноправието в рамките на една трудна економическа конюнктура. Сега гласуваме е, доклада е, Пекин Плюс. Платформа за равноправие. Благодаря ви, господин председател трябва наистина да бъдем, да се засрамим от това, което прияхме като изменение в бюджета. Държавите се сблъскват с огромни проблеми, хората е, остават е, без работа, а ние си позволяваме да е, искаме и да си предоставяме допълнителни средства, допълнителен административен персонал. Место, защото трябва да намериме работа на всички от тези социалисти, които загубиха изборите. А, така че много е очудващо, че успяваме да си, да си намериме е, непрекъснато аргументи за искане на повече пари от данекоплаците. Това е неприемливо. Сега давам думата на господин Портас за две минути. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че коригиращият бюджет, който приемаме, е, е, е предвиден е, всъщност само за година и половина. Това не е много разумно и смислено. Става дума за доста по-големи потребности на Европейския парламент във връзка с разширяване на администрацията на персонала вследствие на новите правомощия на парламента присъдени му по силата на Лисабонския договор. Но същевременно, само за година и половина не е достатъчно, тъй като през А, само за следващата година а, всъщност се предвиждат а, така, увеличение в размер на 23 милиона. Това надхвърля доста така, границите на разумното, особено в условията на криза. Депутатите би трябвало да проявят е, гражданска доблест и кураж и да съкратят е, своите претенции, е, свързани с отпускането на допълнителни бюджетни средства. 23 милиона, свързани с пътни разходи за командировки. Всичко това естествено се облага и с данъци. Но при всички положения ние би трябвало да бъдем малко по-скромни на фона на финансовата криза. Не бива да си затваряме очите пред проблемите, пред които са изправени нашите избиратели. Не бива да даваме лош пример за неразумно поведение. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че, че мога да съм съгласен с господин Портос и комунистите правителствата трябва да вземат мерки, като намаляват е, разходите за излизане от криза, докато ние си увеличаваме разходите в относителен и абсолютен размер като наймаме и повече хора. И е, аргумента е следния защо са ни необходими тези е, допълнителни е, средства, защото имаме допълнителни отговорности, проистичащи от е, Лисабонския договор. Всъщност, какво значи? Бюро, бюрокрацията се разширява, за да обслужи интересите на бюрокрацията, да създава допълнителни работни места, за допъл... за Става, става дума за десетки хиляди хора, които живеят от Европейския съюз. А ние не сме питали нашите избиратели, искат ли това, искат ли те да ни отпуснат тези допълнителни средства в момент на тежка финансова криза. Благодаря ви. Зелената книга по, за реформата в областта на рибарството, господин Юспашкиш. Благодаря ви, господин председател. Аз приветствам решението за една обща политика в областта на риборството, защото е, видовете не са характерни за, една, за един регион или друг регион и е, не всички страни могат еднакво добре и еднакво добре се грижат за опазване на видовете. Ако е, погледнем е, научните доклади, ще установиме, че голяма част от е, е, разновидностите, риб, видовете риби са е, в процес на изчезване, така че е, крачката и акт, дейността предприета от Европейския съюз е крачка напред, положителна крачка напред и се надявам, че ако наистина успееме да направим едни, единни общи анализи, това ще помогне на съответните заинтересовани лице. Надявам се, че с това решение ще с този документ ще успеем да защитим видовете и е, да защитим околната среда като цяло. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. За мен не беше удоволствие днес да гласувам против доклада, в който има много потенциално положителни аспекти за бъдещето на риболов. В рибната промишленост, съвместната политика съдържа един режим на високо предимства. Всъщност това засяга Ирландия Ирландия, е, защото е, техните доходи е, бяха намалени от 40 до 6 траулера и непрекъснато ни се говори, че има свръхкапацитет. Когато се прилагат правилата от Северно море за Ирландско море, всъщност означава пренебрежение към фактите на място. Какви, каквито и да са причините, всъщност се налагат неща на риболовното стопанство с с намаление, с, с целта да има промяна с, в метода. Ето защо аз гласувах против доклада, макар че ми харесваха някои аспекти от него. Андри Клайте. Bendrosios politikos reformos Господин председател, аз гласувах за зелената книга по общата политика в областта на риболова аз се надявам, че днес Европейския парламент допренесе за по-добро съчетаване на е, околната среда и реформата на рибното стопанство, защото 27% от е, е, рибните видове са застрашени от изчезване и ако не ограничим риболова, те ще изчезнат. Ние знаем, че е възможно да се увеличи увеличат наличните рибни запаси с 86%, ако ограничим риболова. 18% от всички видове са в много лошо състояние и учените смятат, че трябва да се спре техния риболов. Нека да прилагаме реформите, които гласуваме. puhemies Ensinnäkin haluan todeta, että äänestin tämän vihreän kirjan. Благодаря ви. Niillä ohjeilla. Казва господин Аз е, гласувах за приемането на този документ. А и нашата група препоръча е, да гласуваме в подкрепа на документа. Но Европейския съюз е изправен пред голямо предизвикателство по отношение на а, риболова. А, става дума най-вече за свръх риболова, за улова на количества, които много надхвърлят квотите. Става дума най-вече за това как ще опазим и заетостта на хората и поминъка им, но на всяка цена да опазим и <clears throat> различните видове. Най-вече запасите от сямга и възможностите за размножаване. Имам предвид предимно сямката, която очевидно е много застражена поради улова. Благодаря. Господин Хенен. Аз съм тук от 11 години. От 11 години протестирам срещу отрицателните последици от общата политика за моята страна. 56% от риболова в Обединеното кралство а, вли, а, се извършва от Великобритания, но ние имаме само 15% от квотите. Да, наистина рибата изчезна. И това е едно страшно. И това е страшно. Други, други страни, които успяха да, да намерят подхода, които да накарат рибарите да е, управляват морето като, нещо, като една възобновяваща се, е, възобновяваща се източник на ресурсите, нещата бяха решени, докато ние тук в Европейския съюз не намерихме този подход. Както казах, просто край. Сега вече нашите, е, нашите морета са празни, нашите пристанища са е, стерилни и е, пусти. Благодаря. И ако нямате е, нищо против, ще предам приятите резолюции на когото се полага. Прекратявам заседанието и ви пожелавам приятна седмица.